Добро утро. Не знам дали политическите групи са готови, за да започнем с гласуването. Um, and... Много точки имаме за гласуване и виждам, че не всички колеги са тук. Но ако се съгласите, нека да започнем с гласуването. Ако има липсващи, не можем да направим нищо по въпроса. Докладчиците по агенциите са тук и Барт всъщност е тук. Не искаш да вземеш думата? Добре. Започваме с общия доклад за агенциите. Освобождаването отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 година за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенция на Европейския съюз. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ, за, против. Да проверим второ изменение. Край на гласуването. Приема се. Трето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение. Няма възражение. По целия текст за. Против. Въздържали се. Да проверим. Der Check ist beendet. Das ist angenommen. Приема се. Четвърто изменение отеглено. Пето за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шесто за. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо. Сусното изменение. За. Против. Въздържали се. Две части. Първата част. За. Против. Въздържали се. Трябва да проверим още веднъж. Пропуснала съм а, нещо. Приема се. Приема се. Втората част за против, въздържали се. Да проверим и втората част. Мнозинството не беше ясно. Отхвърля се. Седмо отеглено, осмо за против, въздържали се, приема се, девето за против, въздържали се, Приема се. Десето за. Против. Десето отпада. Единайсто за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Дванайсто за. Против. Въздържали се. Приема се. Тринайсто за. Против. Въздържали се. Приема се. Четиринайсто за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Деветнайсто за против, въздържали се, приема се.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 43-то за, против, въздържали се, приема се. 44-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 45-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 46-то за, против, въздържали се, приема се. 47-то за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 1 за, против, въздържали се, може ли да проверим МПЛ-1? Край на гласуването. Приема се МПЛ-2. За против въздържали се. Приема се МПЛ-3 за против. Приема се МПЛ-4. Обхванато МПЛ-5 за против. Въздържали се. Приема се МПЛ-6 обхванато. М 17 за против въздържали се приема се либе 1 е покрито, либе 2 не се гласува, либе 3 за против въздържали се приема се, либе 4 и 5 за обхванат, либе 6 за против въздържали се приема се, либе 7 за против да проверим либе 7. Либе 7, моля гласувайте. Чек Край на гласуването. Либе, о, приема се либе 8 за, против, въздържали се, приема се. Рез, по цялата резолюция, по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването 18 за, 3 гласа против. Поздравления за докладчика. Сега Преминаваме към отделните гласувания за отдел за агенциите. 11-та точка от дневния ред. Започваме с Acer. За, против, въздържали се, приема се. Това е за решението за освобождаване от отговорност по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 15 гласа за, 5 гласа против. Приема се. Преминаваме към резолюцията, защото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 Край на гласуването. 18 гласа за, 2 гласа против. Поздравление за докладчика. Преминаваме към решението за освобождаване от отговорност. Първо изменение за против, въздържали се, приема се. Отпада второ изменение. Електронно гласуване по отговорност. Моля гласувайте електронно гласуване. Край на гласуването.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 за против, въздържали се, приема се. 14 идентично, 15 и 16 за, против, въздържали се, приемат се. 17 и 18 за, против, въздържали се, приемат се. 19 и 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против. Да проверим. 21. Es fehlt immer eine, eine Stimme, unfassbar. Един глас се липсва. Край на гласуването. Отхвърля се 10 на 11 гласа. По именното гласуване сега по цялата резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 на 2 гласа. Благодаря. Преминаваме към точка 13. тип. Решение за служат отговорност. Първо за против приема се, второ отпада. Трето, моля, гласувайте за електронно гласуване. Край на гласуването. 17 на 4 гласа благодаря. Сега към резолюцията. Четвърто за против въздържали се приема се. Пето за против въздържали се, приема се 6 за, против въздържали се, отхвърля се 7 за, против въздържали се, приема се 8 за, против в... да проверим 8. 8. Край на гласуването. Приема се. Девето с устно изменение. За. Против. Отхвърля се. Да проверим. Девето. Моля, гласувайте. А, я. А, я, genau. А, я, das heißt, genau. Socialists are against the oral amendment, but in favor of the text. Социалистите са против устното изменение, но са за самия текст. Първо по устното изменение да гласуваме. По устното изменение. Край на гласуването.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 По именно гласуване по резолюцията. Моля, гласувайте. Die Abstimmung ist geschlossen. Wir haben 19 zu 3. Dankeschön. Damit kommen wir... Приема се 19 на 3 гласа. Преминаваме към 7. 14 та точка. Първо изменение за против, въздържали се, приема се. Второ отпада. По именно гласуване по освобожданата отговорност. Моля, гласувайте. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 18 на 4 гласа. Благодаря. Трето изменение за против възражали се приема се. Пето за против възражали се приема се. Шесто за против възражали се приема се. Седмо за против възражали се отхвърля се. Осмо с устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Да, има. А, мнозинството е против. Добре. Да гласуваме по целия текст. За, против, въздържали се. Приема се девето за, против, въздържали се. Отхвърля се десето за, против, въздържали се. Приема се МПЛ е, от 1 до 5 са обхванати, МПЛ 6 за, против, въздържали се. Приема се МПЛ 7 и 8 също са обхванати така че по именно гласуване по цялата резолюция, моля гласувайте. Още една карта липсва. Край на гласуването. 18 на 3 гласа. Благодаря. Към СЕПАЛ преминаваме. Първо изменение за против, въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. 15 на 8 гласа отхвърля се 12 за. Против въздържали се приема се 13 с устно изменение. Има възражение срещу него. По самия текст за. Против въздържали се приема се 14 за. Против въздържали се. Да проверим 14. Das ist, ja, check ist beendet. Край на гласуването. Приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. Либе 1 до Либе 4 са обхванати Либе 5 за, против, въздържали се, приема се. Либе 6 за, против, въздържали се, приема се. Либе 7 до 9 са обхванати. Либе 10 за, против, въздържали се, приема се резолюция с крайно гласуване. Ja, die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 21 гласа на 3 гласа. Приема се ЕАЗа. Първо изменение за против, въздържали се, приема се. Второ, е обхванато, трето отпада. Решение по, за освобождаването отговорност, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 на 4 гласа. Преминавам към резолюцията. Пето. За, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто. За,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 Има възражения по самия текст за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. Да проверим десето. Мисля, че мнозинството е също като преди, но да проверим. Един липсва. Приема се. Единайсто за, против, въздържали се. Отхвърля се 12 за, против, въздържали се. Да проверим 12. Чек is Край на гласуването. Отхвърля се 13 за, против, въздържали се. Приема се 14 за, против, въздържали се. Да проверим 14. Не беше ясно.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 против, въздържали се, приема се. Тран 1 до 3 са обхванати, Тран 4 за, против, въздържали се, Тран 5 и 6 обхванати, Тран 7 за, против, въздържали се, приема се. Тран 8 за, против, въздържали се, приема се. Тран 9 за, против, въздържали се, приема се. Тран 10 за, против, въздържали се, приема се. Тран 11 за, против, въздържали се, приема се. 12 и 13 са обхванати окончателно гласуване по цялата резолюция. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. 21 на 3 гласа. Приема се. Преминаваме към ЕАЗО. Няма е изменение. За това има поименно гласуване по освобожданата отговорност. Който е за да гласува за, който е против гласува против. Има поименно гласуване. Ти Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 21 на 3 гласа. Благодаря. Към резолюцията изменение първо за против, въздържали се, приема се. Второ за, против, въздържали се, да проверим второ изменение. Край на гласуването. Приема се. Трето. За. Против. Въздържали се. Да проверим и трето. Не стана ясно. Ja, der Check ist beendet.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 против, въздържали се, приема се. 12 за, въздържа, за, против, въздържали се, приема се. Либе 1 и 2 са обхванати, Либе 3 за, против, въздържали се, приема се. Либе 4, обхванато Либе 5, първата част за, против, въздържали се, приема се. И втората част за, <clears throat> против, въздържали се, приема се. Либе 6, първата част е обхваната, втората част за, против, въздържали се, приема се. Либе 7 и 8 са обхванати. Окончателно гласуване по цялата резолюция. Моля, гласувайте. Wo hm. ist es links? Das jetzt gerade има проблем с ЕАЗО. Секретарията ме уведоми. Е, в е, писка за гласуване пише гласуване с плюс е, да се отложи освобождането отговорност, а който гласува с минус е за освобождането отговорност. Аз казах точно обратното. Много съжалявам. Нека решение за освобождането отговорност да го гласуваме отново, защото е точно обратното. Първото гласуване. Защото нямаше изменение. Съжалявам, не внимавах Ако искате да отложите освобождаването, гласувате с плюс. Екара казаха, как аз е, го обявих по друг начин, различен от този, който е посочен в списъка за гласуването. Това е моя грешка, признавам я открито. плюс за да се отложи минус, за да се даде ам, освобождаване от отговорност. Аз обявих гласуването с плюс и минус за и против по различен начин. За това трябва сега да го повторим това гласуване. Сега искам да повторим гласуването, защото аз го обявих погрешно. Ако гласувате за, значи гласувате за отлагане на освобождаването от отговорност. Екара ми е, каза, че са били подведени от моя коментар. Така че е, нека тези, които гласуват за, отлагат тези, които гласуват против, са задаване на право за служаната отговорност, така че моля гласувайте. You need to check the, the minutes as well on that, but we don't. Yeah, now it's check is over. Нека да проверим. Дори единодушно. Great, thanks. I'm sorry. I'm... Съжалявам много. Добре. Сега Еба. Yeah, where is, yeah. Didn't we do the resolution yet? Още не сме правили резолюцията, така ли? А беше гласувано. Всичко е било гласувано, както и резолюцията. Всичко е направено, в това число и окончателното гласуване. Какъв беше? 20 на 4 беше резултатът. Сега започваме с Европейския банков орган. Изменение едно. За, против, възражали се, приема се. Сега преминаваме към освобождаването. Гласувайте. Не, точно обратното е. Потвърждаваме предишното решение. Може ли малко? Така, край на гласуването, 20 на 4. Освобождава се от отговорност. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се 5 за, против, въздържали се, отвърля се, 6 за, против, въздържали се, приема се, 7 за, против, а, въздържали се, приема се. Може ли да проверим 8 изменение? Приема се. Девето изменение за, против, въздържали се,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 за против въздържали се приема се окончателното гласуване. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. 20 на 4 приема се. Преминаваме към превенция и контрол на заболяванията. Изменение на за, въздържали се, приема се две обхванато. По именно гласуване по освобождаването. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 на 3 резолюцията. Измерение 4 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 против, въздържали се, приема се. NV1 обхванато, NV2 до 4 амблок 2 до 8 на NVM блок. Няма да възразявате. За, против, въздържали се. Приема се. NV9 до 12 тип Окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуване. 21 на 3. Европейска агенция за химикалите. Едно за, против, възрали се, приема се. По именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването 19 на 5. Резолюцията. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Може ли да проверим? Мислих, че се приема, но да проверим. Изменение 3. Проверка. Край на гласуването. Приема се. Номер 4. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Възражение от а, Денис. Енви 1 до 4. Амблок. Енви 1 до 3. За, против, въздържали се, приема се. Енви 4. За, против, въздържали се, приема се. Енви 5, Енви 12. Амблок. За, не. Енви 4, Енви 5. За, против, въздържали се, приема се. НВ 7 за, против, въздържали се, приема се. НВ 9 за, против, въздържали се, приема се. НВ 11 за, против, въздържали се, приема се. НВ 12 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до окончателното гласуване по резолюцията. Моля, гласувайте. Край на гласуването стигаме до Агенцията за околната среда в Копенхаген. 21. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Решение за освобождаване от отговорност по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И резолюцията. Изменен 4. За. Против за четвърто изменение. Гласуването е когато всички правим едно и също едновременно. Да направим проверка по четвърто изменение. Отхвърля се. Благодаря ви. Изменение 5 за против, въздържали се, приема се. Изменение 5, проверка. Приема се. Мнозинството беше ясно, но сега ми се вижда, че не беше чак толкова ясно. Шесто изменение пада. Седем за, против, въздържали се, приема се. 8 за,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 Изменение 13. Да проверим. Гласувайте. Аз мисля, че беше отхвърлено, но да проверим. Системата е много бавна. Приема се, съжалявам. Благодаря ви. ND3, 4. Може да гласуваме заедно? За. Против. Въздържали се. Приема се. НВ 5 Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. НВ 8 и 9. За. Против. Въздържали се. Приемат се. Резолюцията като цяло по именно гласуване. Моля, гласувайте. 21 гласа за, 3 против. Точка 22. Европейска агенция за контрол на рибарството. Изменение на за, против, възражи се, приема се решение за освобождаване от отговорност по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 на 4. Резолюцията. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се 5 за, против, въздържали се. Може ли да проверим пето изменение? Четиринайсет на 10 изменение 6, устно изменение, възражение, самия текст за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Може ли да гласуваме Амбок ПЕШ 1 до ПЕШ 6? Или ПЕШ 14, ПЕШ 10? ПЕШ 1 до ПЕШ 6. За, против, въздържали се, приема се. 7, втора част, за, против, въздържали се, приема се. ПЕШ 9 до 12, не. 9 и 10. 5, 9 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се. Може ли да проверим пеш 11? Мисля, че се отхвърля, но да проверим. 5 11. Отхвърля се. Пеш 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пеш 14. За. Против. Може ли да проверим ПЕС 14. Край на проверката. Приема се. Резолюцията като цяло по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 на 3 Точка 23. Е Европейски орган за безопасност на храните. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се, гласуваме. Освобождаването от отговорност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 на 5. Резолюцията. Не гласуваме първото изменение. Започваме с компромис 1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 Отхвърля се, съжалявам. 32 за. Ще проверим и 30. 30. Отхвърля се. 32 за. Против, въздържали се, отхвърля се nv едно обхванато. Може ли няколко измерения амблок? NV2 до NV11. блок няма възражение. За, против, възражали се, приема се. Резолюцията с, с поименно гласуване. Двадесет на 4. Благодаря. Сега Европейски институт за равенство между половете. Изменение едно за, против, въздържали се, приема се резолюцията. Не, решението за освобождаване от отговорност по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 на 5. Благодаря. Резолюцията. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Може ли да проверим четвърто изменение? Отхвърля се. Номер 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. 7. Номер 6. Извинявайте. За. Номер 8. Извинявайте. За. 7 пада. Номер 8. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Може ли да проверим номер 9? Мисля, че се отхвърля, но за всеки случай. The check is over. Yes, it is rejected, yeah. Oh, um, amendment 10 with oral amendment. Изменение 10 с устно изменение. Текста като цял за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. Може ли амбок фам А, Б, до фем 2, няма възражение за, против, въздържали се, приема се. Резолюцията с поименно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Twenty to four. Thank you. IOPA, the Pensions Authority, Amendment 1, in favor. Сега, е, ЕИОПА, e изменение едно, приема се резолюцията за освобождаване отговорност. Моля, гласувайте. 24. Резолюцията. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Може ли да проверим четвърто изменение? Приема се. Пето изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 8. Да, можем да проверим пето изменение. Но аз виждам онова, което е зад вас. Приема се. Благодаря ви и моля за извинение. Изменение 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9 устно изменение. Самия текст за. Против. Въздържали се. Приема се. 10 за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 въздържали се, приема се. Резолюцията с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 на 4. Европейски институт за иновация и технологии. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Решението за освобождаване от отговорност с поименно гласуване. Моля, гласувайте.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 Отхвърля се. Резолюцията с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 на 3. Европейска агенция по лекарства. Изменение едно За. Против. Въздържали се. Приема се. Решението за освобождаване от отговорност. По именно гласуване. Моля, гласувайте. 19 на 5. Резолюцията. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. 7. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Седмо изменение. Моля, гласувайте. 7. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 10 за. Против. Въздържали се. 10 за. Против. Да направим проверка на 10 изменение.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 Системата работи бавно. Приема се. 22, за, против, въздържали се. Приема се според мен. Но нека да проверим. Приема се. Is 23 in... 23 за против, въздържали се, приема се. NV4, може ли всички изменения на NVM блок? NV4 до 10 за, против, въздържали се, приема се. NV11 за, против, въздържали се, приема се. Резолюцията с поименно гласуване, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. 19, 4. Център за мониторинг на наркотици и наркомани изменение 1. Приема се решение за освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 на 4. Резолюцията. Изменение 4. За. Против.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 21 на 3. Европейска агенция по морска безопасност. Изменението на за, против, въздържали се, приема се. Решение за освобождаване от отговорност. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. 21 на 3. Резолюцията. Компромис А. За. Против, въздържали се, приема се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 7 пада. Изменение 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 10 устно изменение. Възражение. Самия текст за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Тран 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Тран 6 и Тран 7 амблок. За против, въздържали се, приема се текста по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 на 4. Агенцията е ни за изменение на за против въздържали се приема се решението за освобождаване от отговорност по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването 20 на 4. Започваме с резолюцията. Изменение 5 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 6 за. Против. Да, разбира се. Пето изменение. Седемнайсет против. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Може ли да проверим седмо изменение? Amendment 7. I think it was rejected. It was adopted with one voter. Приема се с един глас. Изменение 8. За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 против, отхвърля се. 16 за, против. Да проверим номер 16. Мисля, че се отхвърля. Отхвърля се. 17 за, против, въздържали се. Може ли да проверим 17? Приема се. Край на гласуването. Приема се. Текстът с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 на 3. Агенция за железопътен транспорт. Изменение едно. За, против, въздържали се. Приема се. Освобождаването отговорност за, против, въздържали се. Край на гласуването. 20 на 4.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 я да проверим. 14. Изменение 14 проверяваме. Край на проверката. Приема се. 15 за против. Въздържали се. Може ли да, да проверим 15? Мисля, че се приема. Петнайсет. Да, приема се. Тран 2. Може ли да гласуваме на блок от 2 до 15? Има ли възражение? За. Против. Въздържали се. Приема се. Резолюцията в цялост по именно. Един глас не достига. Край на гласуването. Някой се е тръгнал. 20 на 3 приема се. ЕСМА за против. Държали се. Приема се решението за освобождаване а, от отговорност по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 на 4 и сега а резолюцията е четвърто да пето за против. Може ли пето да проверим? Мисля, че се прие. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6 за. Против въздържали се. Приема 7 за. Против въздържали се. Приема се. 8 за против, въздържали се, приема се. 9 за, против, може ли да проверим девето? Край на проверката. Отхвърля се. Измене 10, да. Против, въздържали се, приема се 11 за. Това е нашето устно изменение за. Против, въздържали се, приема се 12 за, против, въздържали се, Отвърля се, 13 за, против, въздържали се, приема се. Може ли проверка на 13-то? Край на проверката, приема се. Да, 14 за, против, въздържали се, приема се, 15 за. 14 проверка. 14. Край на проверката. Приема се. 15 за. Против въздържали се. Приема се. 16 за. Против въздържали се. Мисля, че се прие. 16 да проверим. Отхвърля се. Извинявам се. 17 за. Против. Въздържали се. Същото множество. Отхвърля се. 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. Екон 1 до 5 до 4. 2 до 4 блок за, против, въздържали се, приема се. Резолюцията като цяло по моля. Един глас не е достига. Както и да е, вече край, край на гласуването, нали? 18 на 4, благодаря. ETF е е, изменение първо за а против въздържали се приема се решение за, даване, за освобождаване от отговорност по именно гласуване. Това е точка 34, фундацията за обучение. Край на гласуването. Четвърто за, против, въздържали се. Да проверим. Четвърто изменение. Край на проверката. Приема се. Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Шесто за. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо за против. Може да проверим. Мисля, че за надделя с малко, но не съм сигурна. Не. Отхвърля се. Изменение 8. За. Против. Може ли да проверим изменение 8? края на проверката. Отхвърля се изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. А, нашето устно за, против, изменение, проема се. 11, приема се 12 за, против, въздържали се. Да проверим 12.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 Либе 4 до Либе 13 за против въздържали се. Приема се текстът поименно. Край на гласуването 20 на 2. Благодаря. 35-та точка за ОША За против въздържали се приема се първото изменение за освобождаването по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 на 3. Благодаря. Резолюцията измени 4 за, против, въздържали се. Може да проверим четвърто. Мисля, че се приема. Благодаря. Не отхвърля се. Петто за, против, въздържали се. Добре, ще проверим и пето. Изменение, да. Изменение, пето, проверка. Отхвърля се, благодаря. Шесто за. Против въздържали се, приема се. Седмо за. Против въздържали се, приема се. Осмо за. Против въздържали се. Може ли да проверим осмо? Добре, приема се, нали? Да, приема се. Девето, да. Против, възражали се, приема. Девето, отхвърля се, а. Отхвърля се. Десето за, против, възражали се, приема се. Единайсет за, против, възражали се, отхвърля се. Дванайсет за, против. Може ли да проверим 12? отхвърлят. се. 13 за. Против. Въздържали се. Може ли да проверим 13? Отхвърля се ясно. Да. Да, отхвърля се. Извинявам се. 14. На, нашето устно изменение за против въздържали се приема се. 15 за против въздържали се приема се. Емпъл може ли всички Веднъж, добре, анблок, едно, въздържали се, приема се. Резолюцията като цяло, моля, гласувайте по имен. Край на гласуването, 21 на 3. Евратон, това е точка 36, първо изменение за противъздържали се, приема се. Освобождаване по именно гласуване, моля. Край на гласуването 20 на 4. Благодаря. Няма изменения по резолюцията. Чудесно. Тогава гласуваме резолюцията като цяло поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 на 3. Благодаря. Еврофаунд в Ирландия. Първо изменение за против въздържали се приема се решението за освобождаване по именно. Моля гласувайте. Край на гласуването. 21 на 3 резолюцията. Изменение 4 за против въздържали се отхвърля се. Пето за против въздържали се приема се. Шесто за против въздържали се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 Край на гласуването. 21 на 3. Благодаря. Евроюст. Извинение едно за. Те въздържали се. Приема се решението за освобождаване по именно електронно гласуване. Край на гласуването. 20 на 4. Сега резолюцията. Изменение трето за. Против въздържали се. Приема се пето за против въздържали се приема. Се може ли да го проверим? Пето, мисля, че се приема. И да, очевидно е. Шесто за против въздържали се приема се. Седем за против въздържали се приема се. Осем за против въздържали се отхвърля се. Девет за против въздържали се приема се. Десет пада. 11 за, против въздържали се, приема се. 12 за, против въздържали се, приема се. 13 за, против въздържали се. Може ли проверка на 13-то? Край на проверката. Приема се.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 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. Либе, може всички предложения на Либе заедно, 4 до 7 за, против, въздържали се, приема се. Резолюцията като цяло, поименно, моля гласувайте. Крайно гласуване. 21 на 3 приема се. 39-та точка за Европол. Първо изменение за против въздържали се. Приема се решението за освобождаване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 на 4. Резолюцията. Изменение 5 да, за против въздържали се. Приема се. 6 за против въздържали се. Приема се. 7 за против въздържали се. Изхвърля се. 8 за против може ли осмо да проверим електронно? Край на проверката. Отхвърля се. Девето. За. Против. Въздържали се. Може ли да проверим и девето? Приема се. Десето за. Против. Въздържали се. Приема се. Единайсет за Против. Може ли да проверим 11? Приема се. Извинявам се. 12 за. Против. Въздържали се. Може ли да проверим 12? Не всички групи показват своето желание. Сега е ясно, че се отхвърля. Да, отхвърля се. 13 за против въздържали се, отхвърля се 14 за, против въздържали се, приема се 15 за, против въздържали се, приема се 16 за, против въз... Може ли проверка на 16? Приема се. Да,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 Приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. Либе 1 и 5 заедно, може ли? 1 и 5 за, против, въздържали се, приема се. Резолюцията по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването 21 на 3. Благодаря. Агенцията за основните права, изменения първо за против, въздържали се, приема се. Решението за освобождане по именно, моля гласувайте. Край на гласуването. 21 3 резолюцията. Изменение четвърто за против, въздържали се, приема се. 5 за против, въздържали се, приема се. 6 за против въздържали се приема 7 за приема се 8 за против въздържали се приема се 9 за против въздържали се приема се либе 5 и 7 заедно може ли? за против въздържали се приема се текста по именно моля гласувайте край на гласуването 21 на 3. Приема се. Благодаря. Фронтекс. Точка 41. Изменя първо за, против, въздържали се. Приема се. Решението за освобождаване по именно. Моля, гласовете. Край на гласуването. 19 на 4. За резолюцията 5 за, против, въздържали се, приема се 6 за, против, въздържали се, приема се 7 за, против, въздържали се, 7 да приема се, 8 за против въздържали се, приема се, 9 за против се, приема се, 10 за против се, приема се, 11 за против да проверим 11 11 проверка приема се Предложенията на Либе може ли заедно от 4 до 7? Да. За против държали се приема се резолюцията по именно. Моля гласувайте. Край на гласуването. 20 на 2 приема се е, сега е, агенцията за GSFA е за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 за против. Приема се 8 за против, въздържали се. Приема се 9 за против, въздържали се. Може ли 9 да проверим? Да, ясно, ясно беше, но никога не се знае. не беше много ясно прието, но както и да е. И сега поименно цялата резолюция, да гласувайте. Да Край на гласуването. 20 на 4. Приема се. Сега изчерпахме списъка по, на гласуване по агенците. Ако не отслабим дисциплината, ще мога да продължим нататък. Никой не му харесва тази работа обаче. Сега 50 е, до, до 48 трябва Марко Вали, който е докладчик, да вземе думата. Не, не, извинете. Не, първо предприятията, смесени съвестите предприятия трябва да гласуваме, да. Да, 43 до 50. Тези точки, да. 43 до 50. Всички знаете ли какво гласуваме? Добре, докладчика Брайан Хейс. Желая ли да вземе думата? Не. Добре. А сега за индустриите Bio-Based Industries, предприятието за противодържави се подхвърля се за освобождаване. По имено моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 на 3. Резолюцията за противодържали приема се 3 за противодържали се приема се 4 за Четвърто, може ли проверка? Край на проверката. Отхвърля се. Пето за. Против, въздържали се. Приема се резолюцията по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 на 2 за чисто небе за против въздържали се при... отхвърля се за даване на за освобождаване на а, поименно край 20 на 4 сега резолюцията изменения 2 и 3 няма нужда да се гласуват. Четвърто, за против, въздържали се, приема се. Пето, за против, въздържали се, приема се. Резолюцията цялост. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 на 3 приема се. Excel. Първите изменения са идентични 1 и 2. За против въздържали се отхвърли се. За освобождаване, моля гласувайте.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 против, въздържали се, приема се. Резолюцията в цялост по именно, моля гласувайте. Край на гласуването 20 на 4, 46 за въглеродните клетки, за против, въздържали се, отхвърля се. Решението за освобождаване по именно, моля гласувайте.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 Край на гласуването. 21 на 3. Благодаря. Сега ИТЕР. Изменения 1, 2 и 3 идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. А за решението за освобождаване, моля гласувате по име. Край на гласуването. 20 на 3. Благодаря за резолюцията. Можем ли да не, не можем. 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се. Може ли да проверим 8? Край на проверката. Отхвърля се. е 9 за, против, въздържали се, отхвърля се, 10 за, против, въздържали се, приема се, 11 за, против, въздържали се, може ли да го проверим? В края на проверката отхвърля се с еднакъв брой гласуване. 12 за, против, въздържали се, 11 може ли да проверим? Изменение... Не, извинете, 12. 12 проверяваме. 12. Изменение 12. Проверяваме електронно, моля. 12. Толкова цветно е днес. Изменение 13 за против въздържали се. Отвърли се 14 за против въздържали се. Приема се 15 за против въздържали се, изхвърля се, 16 за, против въздържали се, отхвърля се. Резолюцията по именно. Край на гласуването с 18 на 6. Сезар. Изменение първо за, против въздържали се, отхвърля се. Решението за освобождаване по именно. Моля, гласувайте. Край гласуването. Приема се 20 на 4. Резолюцията. Изменение 2 за. Против въздържали се. Приема се 3 за. Против въздържали се. Приема се. Тран. Може ли Тран Анблок? Всички Тран Анблок. Добре. От 4 до 15 за. Против въздържали се. Приема се. Сега поименно за цялата резолюция. Моля, гласувайте. shift to rail joint undertaking. 21 на 3 приема се. Сега 50-та точка за против въздържали се подхвърля се за решението за освобождаване. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването 18 на 6. Благодаря. Резолюцията 2 за против въздържали се приема се 3 за против въздържали се. Може ли трето? Мисля, че се прие но не съм сигурна. Да, прие се. Четвърто за. Против. Въздържали се. Приема се. Пето за. Против. Може ли пето за проверка? Да, приема се. Очевидно е. Шесто за. Против. Въздържали се. Приема. Седем за. Против. Въздържали се. Приема се. Осем за против, въздържали се, приема се. Тран анблок може ли? Няма възражения. Добре, тран анблок от 6 до 14 за против, въздържали се, приема се. Сега цялата резолюция по именно моля гласувайте. Край на гласуването. Благодаря. Приема се 21 на 3. Agenda, yeah, Сега освобождаваме отговорност на другите институции. 51 до 58 точка. Господин Вали има думата. Благодаря, искам да благодаря за съвместната работа с останалите колеги. Работихме много добре и постигнахме добри компромиси. Има изменение, в което има червена линия за мен. Това е изменението от АОД. Много съжаляваме, че Обединеното кралство напуска Европейския съюз. Всеки може да изрази своето мнение, но Европейския парламент не трябва да взима отношение по референдума, проведен в Обединеното кралство и без, без това резултата беше оспорван. Аз не мога да се съглася с тази точка и по този въпрос, а именно Европейския парламент да взима отношение по въпроса. Мартина, от, от името на нашия докладчик в Сянка, ние сме против това изменение и искаме да запазим текста. Не устното изменение. Аз не съм споменал устното изменение. Не искам да ви <laughs> смущавам. Госпожа, господин Салафранка, няма дебат. Благодаря, госпожо председател. Исках да посоча, че докладчикът винаги беше готов да вземе предвид безпокойството на отделните политически групи. Сътрудничеството ни беше много добро и резултата, който постигнахме е също така. Жалко е обаче, е, жалко е ако доклада не бъде одобрен след цялата работа, която беше свършена. Ние трябва да сме в състояние все пак е, да имаме някакъв принос и, и окончателният резултат да е положителен все пак. Да, предстои ни гласуването и сега не дискутираме текста. Съжалявам, сега продължаваме с гласуването и да видим докъде ще стигнем. Европейска служба за външна дейност, 51 точка, първо изменение за. Против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение трето за, против, въздържали се, приема се. Така, решение за освобождаването от отговорност по именно гласуване. Моля, гласувайте. Зо. Geschlossen. Край на гласуването. 19 на 3 гласа. Благодаря. Компромис първи за. Против. Въздържали се. Приема се. 7 за. Против. Въздържали се. Да проверим седми, седмо изменение. Номер 7 чек. Седмо. 7, 7. Danke, check's out.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 Отхвърля се. 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение. Няма против него. Така че текста плюс устното изменение за, против, въздържали се. Текста плюс устното изменение. Моля, гласувайте. No. So. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се. Втори компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 за. Против. Въздържали се.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 Nein, noch nicht beendet. Die Maschine zählt noch. Все още устройството изчислява гласовете. Сега край на гласуването. 12 на 9 гласа се отхвърля. 35 за. А, поправя се председателката. Поправя, а, приема се. Извинявам се. 35 за. Против въздържали се, да проверим 35-то. Das ist abgelehnt. Dann Отхвърля се. Шести компромис за против държали се приема се 38 за, против въздържали се приема се 39 за, против въздържали се приема се 400 за, против въздържали се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 Check ist beendet, das ist abgelehnt. 47 dafür. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. Афет 1, Афет 2 за, против, въздържали се, приема се. Афет 5 за, против въздържали се, приема се. Афет 6 за, против въздържали се, приема се. Афет 9 за, против въздържали се, приема се. Афет 11 за, против въздържали се, приема се. Цялата резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Abstimmung ist beendet. 20 zu 3. Dankeschön. 20 на 3 гласа. 52 точка за Евратом и Европейския съвет от първо до четвърто изменение. Те са за отлагане на освобожданото отговорност за против възражали. Приема се. Преминавам към отговорност по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 на 1 гласа. Значи предлагаме да се от, отложи финансова отговорност, изпълнение на бюджета на съвета. Пето за против, държави се, приема се. Шесто за против, държави се, приема се. Седмо за против, въздър... въздържали се, отхвърля се. Осмо за против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, приема се. 11 без устното изменение за против въздържали се. Приема се 12 разделно гласуване. Първата част първата част за против въздържали се. Отхвърля се втората част Ja, da, da fällt dann in, 13. Втората част отпада. 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се. Мисля, че е прието. Да проверим. Аз, въпросът за Брекзит. Не.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 против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. По именно гласуване, моля гласувайте. Die Abstimmung ist geschlossen. 21 zu 1 bei einer Enthaltung. 21 на 1 гласа приема се Европейската сметна палата. Изменение от първо до трето. Да се даде ам,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 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 отпада, 14 с разделно гласуване, първата част против, за, против, въздържали се, отхвърля се, така че отпада втора част, 15 за, против, въздържали се, приема се, компромис А, за, против, въздържали се, приема се, 18 за, против, въздържали се. А, нека да проверим 18 -то. 18-то. Отхвърля се. 19-то с устно изменение. Има ли възражения? Да, тогава само текста. За, против, възражали се, приема се. 20 за, против. Въздържали се, приема се. По целия текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема с 18 гласа. Европейският съд. Първо до четвърто са идентични. За, против, въздържали се, приемат се. Пето отпада. Решението за служебната отговорност. По именно гласуване. Моля, гласувайте.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 да проверим 21-во. Край на гласуването. 14 на 8 гласа приема се С. Компромис С за против въздържали се. Приема се компромис Д за против въздържали се. Приема се. Ком... По компромис Д проверка.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 против. Да проверим. 46-то. А, я, das ist abgelehnt, Entschuldigung. Ja, es ist abgelehnt, Отхвърля се, извинявам се. Компромис Г. За, против, въздържали се, приема се. 49-то за, против, въздържали се, приема се. Компромис Х. За, против, въздържали се, приема се. Компромис И. За, против, въздържали се, приема се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 от първо до шесто от Юри са обхванати от седмо до десето. Може ли да ги гласуваме заедно? От седмо до десето. А седмо до шестнайсто. За, против, въздържали се, приема, приемат се по цялата резолюция. По именно гласуване, моля гласувайте. И Край на гласуването. 17 на 3 гласа. Приема се. Поздравление за докладчика. Сега Европейски економически и социален комитет, 55-та точка, изменение първо, втори чвърт са идентични, за против въздържали се, приемат се. Трето отпада, електронно по решението за служаната отговорност. Namentlich. Die Abstimmung е geschlossen.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 Приема се. Девето за. Против. Въздържали се. Приема се. Десето в три части. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втората част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Третата част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Единайсто. За. Против. Въздържали се. Приема се. Дванайсто за против, въздържали се, приема се. Дванайсто отпада. Тринайсто също отпада. Четиринайсто също отпада. Не, 14-то не отпада. Гласуваме 14-то за, против, въздържали се, приема се 15-то за, 15 отпада, компромис А, за, против, въздържали се, приема се. 18 и 19 и 20 са идентични. За, против, въздържали се, приемат се. 21. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. 24-то е, разделно гласуване за против въздържали се отхвърля се. Компромис С за против въздържали се приема се. Компромис Д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 38 ООН, без устното изменение за против въздържали се приема се компромис Е за против въздържали се приема се 41 за против въздържали се приема се по именно гласуване по целият текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 18 на 3 гласа. Благодаря. Преминаваме към Комитета на регионите. Първо и второ изменение. За. Против, възражали се, приемат се. Преминаваме Изменение първо и второ. Първо и второ. Да проверим. Amendment, 1 und 2. Първо и второ, да ги проверим. Amendment 1 und 2 wird jetzt gecheckt. Der check ist beendet. Край на проверката. 16 на 6 гласа. Преминаваме към освобождаването от отговорност. По именно гласуване, моля, гласувайте.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 против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. 26 то за, против, да проверим. 26-то. Check is beendet. Das ist abgelehnt. 27 in zwei Teilen. 27 в две части. За, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част пада 28. За, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, приема се 30 за, против, въздържали се. Може ли да проверим номер 30? Мисля, че се приема, но не съм сигурна.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 Едно, 2, 3, 4 за, против, възражали се, приема се. Решението за освобождаване от отговорност, моля гласувайте. Край на гласуването. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се, 6 за, против. Може ли да проверим 6 изменение?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 Край на гласуването. Приема се. Резолюцията като цяло по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Стигаме до последната точка за гласуване. Европейски надзорен орган по защита на данните 1 до 3 за, против, възражали се, приема се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 Приема се. Либе, може ли да ги гласуваме амблок? Чудесно. Либе 2 до 9 за, против, въздържали се. Приема се. Окончателното гласуване по резолюцията, по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването 18 гласа за, 3 против, 1 въздържал се. И тук трябва да поздравим докладчика. Поздравления! Приключихме с гласуването. Благодаря на всички за дисциплината. Следващата седмица ще трябва да гласуваме и комисията. Кратка пауза. Ще продължим с дневния ред. Остава точка 59 проучване на тема Назор и управление на доверителните фондове. Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf nach einer... Продължаваме с заседанието след тази кратка пауза. Започваме с 59-та точка. Проучване на тема надзор и управление на доверителните фондове на Европейския съюз. Имаме представител на Европейския институт, който е извършил проучването. Колегата Карера ще вземе думата и ще представи въпросното проучване. Кой иска да започне? Господин Карера. Much, uh, Благодаря, госпожо председател. Добро утро, госпожи и господа депутати, колеги. Благодаря за тази покана да споделим и представим проучването, възложено от вашата комисия и финансирането на генерална дирекция АйПОЛ. За нас беше част да направим това проучване по много сложна и чувствителна тема. Ще направя предложението с колегата Хорхе. Тук е екипът изследователи, които направиха проучването. В проучването се прави сравнителна оценка на управлението и надзора на инструмента за беженците в Турция. За нас интерес представлява допълнителната стойност на тези фондове, като обръщаме особено внимание на ролята на Европейския парламент като бюджетен орган в доверителните органи и в светлината на а, добрата администрация. Това проучване не е одит, не е качествена оценка на проектите, обръща внимание на ЕС аспекта на управлението и надзора на структурата на финансиране, инструментите и механизмите. Накратко нашата методология, освен проучването, ние проведахме интервюта. Благодарни сме на Европейската комисия, службата за външна дейност за възможността да се запознаем с техните предизвикателства, проблемите и всички елементи, които са необходими за да разберем как функционират фондовете. Научихме много от международни организации и НПО, които работят пряко в изпълнението на някои проекти. Проведахме дискусия а, с фокус група. Накратко тази тема синтезира пете фонда, които разгледахме. Евро... Доверителният фонд за Колумбия, фонда за незакон... нерадовната миграция в Африка, инструмента за беженците в Турция, доверителния фонд за Сирия, Мадат и доверителния фонд БЕКУ. Един от елементите, които разгледахме подробно, е начина по който тези различни фондове, те, са, те имат различен происход, различни елементи, как са създадени, разгледахме създаването на фондовете, с Позовахме се на член 187, който определя условията, при които се създават фондовете. Първото условие е неосложна ситуация, ситуация след неотложност. Освен това, трябва да има добавена стойност към това, което съществува на национално ниво. Това е много важен елемент е, и много важно условие, е, за да се създаде доверителен фонд. Разбира се, фондовете се характеризират с висока степен на гъвкавост, което има своите предимства и недостатъци, но осигурява и много визимост. Те са разработени в е, моменти на криза след 2015 година се разработиха множество фондове в отговор на кризите в морето. Те придават политическа тежест на участващите държави членки. Комисията играе ключова роля. Също така държавите членки има едно на ключова констатация е, пренебреж... е, е ролята на Европейския парламент. Дали Европейският доверителен фонд е най-уместният инструмент в конкретна ситуация? Има ли спешна потребност за създаване на нов доверителен фонд? В светлината на проучванията и това е един уместен въпрос, на който трябва да се даде внимателна оценка ние разго... интервюирахме и Европейската сметна палата. Тя издаде доклад за доверителния фонд БЕКО. Аудиторите констатираха, че фонда е уместен, но препоръчва комисията да прави по-формален анализ на степента, до която са спазени условията за този фонд. Това се оказва особено предизвикателство в доверителния фонд за Африка, който е създаден като неотложен фонд. И проучването повдига въпроса с какво неотложната ситуация през 2015 година е, е по-различна от предишни години в Италия преди, и в Италия преди години иммиграцията беше неотложна ситуация. Освен това, погрешно е иммиграцията да се възприема като неотложна и спешна ситуация. Проучването пред, дава множество а, доказателства, че пре, а, първопричините за миграцията се преодоляват в дългосрочен план. Управление и отчетност. Както казах преди, Европейския парламент няма статут на наблюдател. Европейския парламент е канен на заседанията на съвета на доверителния фонд, но тази, тази възможност не винаги е използвана. Оперативните комити взимат решение за проектите и един от въпросите, които повдигаме в това проучване е как как стигат, как се превръщат тези проекти в проектни фишове няма много яснота за, крите, за доп, критериите за допустимост и също така има един непрозрачен процес, което може да обезкуражи по-малки НПО. Проучването сочи, че е, има разлика между държави членки, е, които са дарители, а, други изпълнители, но границата не е много ясна и тук и възниква проблем с конфликт на интереси. Въпросът е как да се преодолее конфликта на интереси при работата с тези фонди. Връщаме се въпроса за уместността. Дали изпълняващите проекта са най-подходящите? Проучването разглежда въпроса за демократичната отчетност, въпрос, който е залегнал здраво в договорите и на парламента е възложена задачата да да изпълнява. Разгледахме различните елементи на фондовете а, и а, от гледна точка на отчетността. Ексанта и последваща. Проучването стига до заключението, че по отношение на предварителната оценка контролът е нисък. Парламентът може да приеме незадължителна резолюция, но не може да промени обхвата на фондовете. Една от нашите препоръки е възоснова на това проучване да се преразгледат основите и процедурите, по които се създават доверителните фондове, за да осигурим повече демократичен контрол. Европейският парламент ще, би, ще бъде поканен като наблюдател. Проучването беше направено през 2016 година. Парламентът няма формален статут на наблюдател и редица комисии, парламентарни комисии са изразили загриженост и те подчертават необходимостта да участват в тези съвети. Отчетността експост, разбира се, парламента е информиран, Европейската комисия редовно представя резултатите от различните проекти и доклади за напредъка и разбира се парламентът получава годишни доклади и отчети. Няма да можем да разгледаме всеки фонд подробно. Спроучването анализира подробно изпълняващите органи, приоритетите, в това число тематичните приоритети, които се финансират. Може би по време на въпросите и отговорите можем да дадем повече детайли. Сега само един пример. Инструмента за беженци Европейски съюз Турция, формално това не е доверителен фонд, но е включен в проучването, защото е създаден в светлината на европейската беженска криза. Една интересна констатация е, че когато анализираме изпълнителите, виждаме, че голямо мнозинство са национални организации, международни организации за развитие, както и НПО. Едно от основните предизвикателства е как да се направи така, че националните организации да осигурят финансирането така че да се гарантира независимост на дейността на НПО-та. Европейската сметна палата излез интересен доклад за ситуацията в Турция и върховенството на закона и демократичните предизвикателства. Заключението е, че в настоящите условия е много трудно да се каже, че фонда отговаря на предварителните цели има множество проблеми, свързани с правата на човека и върховенство на закона. Доверителният фонд за Африка също може да се разгледа светлината на беженската криза. Акцента е управлението на миграцията, по-конкретно в Северна Африка. Там е отдаден приоритет и тук се повдига въпроса за условията. Фонда се характира със следното и в дневния ред се формулират цели, които обикновено характеризират правосъдието и вътрешните работи като условие за помощ за развитие. Ние поставям под съмнение уместността на този подход и съвместимостта с целите на развитие на ОНЕ един пример тук е Етиопия, тя е бенефициент и тук Европейския съюз има общ дневен ред и обвързаността с а, миграцията. Ясно от Етиопия се очаква да реализира няколко задачи по отношение на контрола върху миграцията. Какви са политическите последица? Една е, това проучване показва връзката с политическите цели. Тук парламента трябва да обърне сериозно внимание. Фондите, фондовете в тази област са централни инструменти, с които Европейския съюз да, да преследва външна политика. Това са инструменти за финансиране на различни политики. Те са инструменти за изпълнение на приоритетите на вътрешните министерства и факта, че Европейският парламент не участва толкова активно, колкото би трябвало да бъде, успорва е в противоречие с разпоредбите на договорите. Е, решенията се взимат в условията на, на спешна ситуация и това влиза в противоречие с разпоредбите на договора. Така, е, има тенденция към е, незадължителни извън договорни условия. Това означава, че Европейския парламент не участва в дискусиите, например рамката за партньорство с Африка. Там са предвидени различни инструменти с някои африкански страни. Целта е реадмисията, т.е. депортиране на нередовно пребиваващи мигранти. Те са извън договорите. Освен това, е Общата обща декларация Европейския съюз Турция. Това не е международно споразумение. Европейския съд е този, който трябва да реши какво точно представлява, кой го е разработил, но той, декларацията е свързана с инструмента за убежище, значителни суми за изпълнение на нещо, което не сме казали какво точно представлява и Европейския съюз многократно е изразявал своето притеснение проучването настоява а, за необходимостта да, да се изпълнява да се проявява предпазливост към идеята да се използват средства за развитие за контрол на миграция. Това са въпроси, които трябва да бъдат внимателно оценени. Първопричините са свързани с развитието и не трябва да има връзка с контрола върху миграцията стратегията на Европейския съюз е да предлага милиони евро на Турция. Къде е място на Европейския съюз? Европейския съюз е много уязвим към политическата воля на страни като Турция, за да намерят а, а, решение на проблем, който е вътрешен на Европейския съюз. Така че предлагането на повече пари за Турция да свърши задача, която трябва да се свърши от Европейския парламент, предполага демократичен контрол. Думата има колегата. Yes, thank you for having me here. Благодаря, че ме поканихте. Аз ще говоря малко за полките, които имаме от други доверителни фондове. Трябва да кажа, че европейските фондове са доста по-своеобразни, така че трудно се подават на сравнение Европейските е, фондове са различни по отношение на други институции, също така до други съществуващи доверителни фондове. Те не са нови, но са част от така наречените е, инструменти за ползване на е, комбинирано финансиране примерно банки за развитие инвестират в, в развитие като начин за осигуряване на допълнително финансиране плюс приличане на частни източници на финансиране за развитие. Те не са съпоставими, както казах, те функционират по този начин, но аз не можах да намеря някакви сходни черти, с изключение на това, че там а, отчетността е много по-висока, по-голяма прозрачност има. А, е, те възникват всеки помежду. Сега по-отделно помежду си сега се а, е, споделят общи офиси. така че и там няма какво много да се сравнява. Когато разгледаме ООН и Световната банка, забелязваме, че нали, те също имат фондове, но не са сравними, защото там е много повече донори и имат условия по отношение на отчетността и така нататък. И нещата са доста съобразни. понякога не мога да разбера точно как тече тяхната процедура. Сега а, тези а, доверителни фонда са, имат политически характер, защото те се създават в отговор на някакви за наредни неочаквани политически ситуации. Имат конкретно предназначение, но все пак някои полуки, някои изводи за прилагането. Когато разглеждаме доверителните фондове на много места, виждаме, че има а, проблем, проблема, защото държави внасят средства в фонд, но имат косвено влияние, т.е. могат да наделят на, чрез права, вилата на международни институции а, има и случаи, когато а, даренията на държавите членки а, дава дарението под изрично такова а, условие, че а, е, ще се спазват определени извикване, т.е. Е, е, използват собствените си собствената си тежест един вид а, само под прикритието на а, знака на международна организация мониторинга и докладването в международните доверителни фондови, е, които е, видяхме, не съвпадат много, защото това са е, фондове, които се създават, както казах, по спешност, в отговор на някаква конкретна ситуация, така че има такива щекотливи проблеми. Сега фондовете на ОНЕ имат общ портал. Това означава, че може да се видят заедно. Няма и също така няма е, един офис. ако има, може по-лесно да се координират нещата, по-лесно да се съпоставят, да се види кой какво прави, кой се справя по-добре от другия. Тоест, затруднява се самото получаване на информация, докато а, фондовете на ООН, всеки си върши тяхна работа, те са най-различни, но все пак трябва да търсим последователност. Когато се създава един, другите а, автоматично ли трябва да станат придатък на а, тези доверителни фондове. Проверихме начина по който се управлява, защото се установява, че има случаи, когато нещо се създава просто конкретно в отговор на някаква нужда. И така въпросът е дали трябва да има повече последователност, защо се създава нещо, защо се занимаваме специфични а, фондове, защо има примерно фонд за Колумбия, който е там. А другите неща, които разглеждаме, са при повечето международни фондове, както и а, инструмента за ползване на съвместно финансиране съчетано финансиране в Европейския съюз, какво установяваме? Те имат начин по който да финансират нещата в бъдеще. Тук е естествения въпрос е за колко време, кога е, вече изчезва съответната спешна необходимост, породила създаването ми, кога е нормално а, какво положение се счита за нормално и какво за извънредно. Тоест, доста, искам да кажа, са характеристиките, които затрудняват съпоставимостта на тези фондове. И така, а, препоръките а, в заключение. Имахме някои е, препоръки. На първо място проверка на пригодността. А, какво ни носят тези а, фондове? Честно казвам, аз разбирам а, че това са доверителни фондове при извънредни щати, но има един момент, който трябва да се седне и да се види какво се прави де ако се създават твърде бързо, това именно означава, че не може да се очаква те да работят по този начин без, до безкрай. Примерно за Африка има такъв фонд, но един от въпросите, които се поставят като цел дали те са въпроси, които продължават да бъдат актуални, защо е, и дали вече не съществуват в е, фондовете за развитие. Защо точно това се, се конституира като а, е, спешен фонд, дали това помага на фонда да работи по-добре? Имаме въпрос по, по тази тема е така по отношение на договорите за учредяване. Смятаме, че трябва да бъдат от затворен тип, да има ясна клауза, изрично, което казва как се организират. Това нещо, което не виждаме в експлуатацията, защо се оповестява дадена информация и накрая, извинявате, на този слайд. И така, защо имаме делегирано сътрудничество с държави членки и когато няма такова, а може би колегата ми е по-компетентен по този слайд. Ние искаме да кажем, че учредителните актове а, с две думи трябва много внимателно да, а, съдуж, да имат а, такава клауза, която изключва приорната преференция, защото може да се получи потенциално конфликт на интересите, при което държавите членки, които са донори, е, от една страна стоят, а от друга тези, които прилагат или реализират целите на фонда. Извинете, той го написа това изречение и аз не можах да разбера какво точно е имал предвид. Така, а, на следващото място ние казваме, че трябва да имаме ползите от демократичната а, демократичния контрол. Когато имаме демократични процедури, е, поставят се въпрос защо и как се създават тези доверителни фондове. Разбираме сложността и неотложността, когато става въпрос за извънредни ситуации но а, е, непрекъснато използване този подход подкопава демократичната отчетност. Не става въпрос само за службата за външни дейности. Въпросът е, че когато бюджета е неуспешно финансира нещо. Не може да финансира нещо, защото имаме ограничения, които са заложени в самия бюджет и изведнъж създаваме нещо, което има правото да функционира извън на бюджета и тогава се задава въпроса дали това го създаваме, защото нямаме пари в бюджета или пък нарушаваме демократичната отчетност, защото вътре в рамките на бюджета не могат да се заделят за такова нещо пари или се нарушава изобщо процедурата на демократичния контрол. Значи дали няма пари или това е причината да се създаде доверителен фонд, който да функционира извън демократичната отчетност като организационна структура. С това допълваме предната точка. Тук става въпрос също и за разхода за управление. За управление. Това е разработено в доклада по-подробно не винаги е ясно каква е рентабилността на съществуващите по-настоящем структури за управление. Това е пак като пояснение по четвърта и пета точка. Свърши ли? Свършихте ли? А, още няколко слайда по препоръките. Къде бях стигнала? Ага, извинявайте, тук. А, не разбира се, връщам се на въпроса, за който говорим за пространното използване на доверителните фондове, да се преразгледат процедурите, е, е, както каза, с оглед на, на отчетността и контрола. Има проучване на Европейския парламент по отношение на начина по който се вземат решения на оперативно, в оперативните е, нива. Ние, а, бихме, а, е, ние разбираме защо това е важно, но искаме да попитаме какво, а, какви са изводите, информацията, която има а, парламента. Всичко ни връща към принципа на институционалния баланс. когато става въпрос за бюджетни трансфери, които са в заредни случаи, е, отново трябва да се задаваме въпроса дали това е, е законосъобразно съгласно основните договори на Европейския съюз. Имаше един въпрос а, а, за инструмента за Турция, като а, например, как се прави оценката на въздействието, а, когато става въпрос за основни права, демокрация и право в ред. А, по какъв а, начин се балансират а, цените, цената на нещо с а, ц, неговата а, цел трябва да се използват услугите, услугите на по-независими НПО-та и а, преференциите а, е, да не са а, е, такива, че да се отклоняват от намеренията на Европейския съюз. И така, при сравнение с други доверителни фондове, става ясно, че е добре да има един офис, който да гледа, да следи за последователното управление и да има по-голяма свързаност, да, да има по-голяма съпоставимост между тях а, за напред. Тук са дадени няколко примера за основни портали или платформи. Бихме могли да използваме това като образец на европейско ниво. Накрая, разбира се, стигаме до а, Препоръката, че целта трябва да съответства на общите принципи на Европейския съюз, разбира се, заложени в основните договори. А в проучването се установи, че голяма част от тези доверителни фондове за миграцията, е, извънредните фондове за Африка и така нататък смесват а, целите на сигурността и на те наречените Министерства на вътрешните работи с целите на развитието. Е, защото основателността, когато се поставят такива интереси и условия, поставя под съмнение е, дали ще се постигнат е, целите на чисто развитие защото имаме фонд, който се, трябва да цели основното като причина за дадената ситуация, там не трябва да се смесват неща. Тази идея да се съчетава а, помощ за развитие с определени изисквания като предусловие е така доста а, спорна поначало. Не бива също да изпадаме в разминаване с нашите собствени принципи е, за човешки права, правов ред, демокрация, когато става въпрос за финансиране на дейности, които се извършват в други държави. Това са основно препоръките. Благодаря много. Това ли беше? Мисля, че да. Да, извинете. Това беше последната ви препоръка. Да. А, благодаря ви много за представянето на вашето проучване, особено за полезни е, препоръки. Добре е, когато имаме едно изследване, да има позитивни е, препоръки. Накрая ще дам думата на госпожа Смит, накрая с докладчика. Благодаря. Познавам проучването, защото съм го чела. Ако го бях чула за първи път, щях да се отчаям. Благодаря за начина по който беше представено проучването. То наистина съдържа доста, обез... доста безпокоителни факти в себе си. Помощта, която се предоставя от тази фондове, трябва да е гъвкава, навременна но а, в заключението се стига до заключения, които а, за мен поставят под въпрос концепцията за доверителните фондове. Ще повторя някои неща, които бяха казани от представителите на проучването, защото според мен те са много важни. Основанието за тези доверителни фондове е всъщност наличието на гъвкавост и бързо предоставяне на средствата. Но въпросът е, когато става въпрос за демократичен контрол и отчетност, как постъпваме ние – Наистина а, неприемливо е тези доверителни фондове да ни се представят като само такива, характеризиращи се с гъвкавост и бързо предоставяне на средства, а, без да се знае дали а, то, изпълнението наистина е толкова бързо, както при е толкова бързо и това всъщност ги отличава от останалите фондове. Трябва да може да се подхожда стратегически, като в същевременно Европейския парламент да може а, да упражнява своя демократичен контрол като орган, пряко избран от гражданите, но тази роля ни се отнема. Има много голям проблем с доверителните фондове. Решенията се взимат от комисията и държавите членки. Държавите членки ам, биват привлечени да участват с финансови ресурси, като им се дава право на глас. Като това води понякога до подбор на проекти не по надлежния ред. И така под въпрос се постави самия подбор на проектите. Държавите членки дали избират наистина тези е, проекти, които са с най-висока добавена стойност. Скептично съм настроена по този въпрос. Чухме какви са и разходите за управление, които според мен са е, прекомерно високи, ако говорим тук е, за економичност е, и е, ефективност на разходите. Това ще ни направи впечатление трябва да се проверява по време на периода, който тече по даден проект, дали се е, спазват критериите и дали се излиза отвъд вече съществуващите инструменти. Имам да поставя един въпрос. Защо този анализ е, от е, комисията по отношение на доверителните фондове не е довел до никакви конкретни мерки? Им трябва възоснова на дискусии са проведени да има една много ясна процедура, която да се прилага. Европейския съюз трябва да става по-видим във външната си политика, но как да стане това при сегашните условия? Имаме нужда от такова проучване, за да съберем данните за всички доверителни фондове трябва да кажа, че много от гражданите може би въобще не знаят, че тези фондове съществуват. Нещо, което ме притеснява е в контролната е, функция на Европейския парламент, която му се отнема постоянно а, се зачитат интересите на комисията и на отделните държави и членки. И е важно в тази а, връзка да не изпускам от поглед ролята на Европейския парламент, защото говорим тук за легитимация на, разходите, а, които се разходват без да им се упражнява демократичен контрол върху тях. До... Сега си спомням и за тази история с ЕБ и така нататък, заседанията да не се провеждат по време на Страсбургската сесия, а в някой петък или не в Богота, или някъде Богота, или някъде другаде, защото е трудно да изпратим представители на парламента. Нещо друго, което поражда съмнение. Държавите членки се представени в тези комисии, които извършат подбора на проектите. Германия и Франция, да речем, представляват собствените си агенции в оперативния комитет относно фонда за Колумбия. В проучването а, се посочва, че този фонд е създаден а, с цел а, участието на Испания. Поставям обаче въпроса как може да се гарантира, че няма да се създадат допълнителни доверителни фондове, защото някоя страна смята, че трябва да представлява интересите си посредством ам, интервенции на, от името на Европейския съюз. Нещо друго, как са представени всички заинтересовани страни в този оперативен комитет. Не ми е ясно как тези концепции се създават и как се подбират. Има много въпроси, които си задавам след излизането на това проучване. И още веднъж да кажа средствата, които се отпускат от Европейския съюз, трябва да бъдат контролирани. Ние трябва да имаме право на глас. Къде е ползата от тези доверителни фондове, ако не функционира а, самата гъвкаво свързана с тях и също време съществуват и други финансови инструменти? не трябва ползата да е само от това държавите членки да финансират свои собствени проекти посредством собствените си агенции. Трябва да се запитаме каква е ползата от тези доверителни фондове. В проучването се посочва, че държавите членки искат по по-гъвкав начин да разходват средства. Да, това е е разбираемо, но не ми е ясно какви спешни ситуации съществуват в момента, така че а, тези финансови инструменти наистина да са ам, правилния подход. Искам да приключа като кажа, че е хубаво да дам думата на, държ... на докладците в сянка, но а, те не са тук, така че ще приключа с този коментар. No, we are a little bit thin on the ground, uh, unfortunately, but, but thanks for those comments. I think... Благодаря за коментарите. Мисля, че след няколко минути трябва да дадем възможност на комисията да отговори на казаното от вас. Но преди това господин Целер има думата. Благодаря. Аз съм благодарен на съставителите на това проучване. Е, те потвърдиха всичките ми опасения и задръжки, които имах, отношение, които имах по отношение на тези доверителни фондове. Тези фондове са средство да се отнемат е, контролните е, правата на отнемат правото на контрол на Европейския парламент върху разходването на средствата по тях. Всичко това, което е обещано и е, това, на което вярваха колегите, просто не отговаря на истината. Да речем доверителния фонд за Африка. Това беше решение на държавите членки в Лавалета. Като се има предвид беженската криза, целта беше да се предприемат бързи мерки на място. 2015 съществува фонда и е, това беше прекалено късно, защото проблема в Лампедуза съществува по-давна и можеш още по-рано да се предприемат някакви мерки. През 2016 беше взето окончателното е, решение. 90% от средствата са от Европейския фонд за развитие и от е, пера от бюджета, от общия бюджет. Това са 10% и от средствата от държавите членки и от държави като Норвегия и Швейцария. Като целта беше с тези средства да се изпълнят и проекти за развитие, които са били одобрени. Фонда за развитие, както и средствата от политиката за развитие, финансирани от общия бюджет, имат за цел да финансират дългосрочни програми за развитие, така че да се окаже съдействие за подобряване на ситуацията на място в съответните развиващите се страни. Понякога бях стигна до там, че програмите са били погрешни, не се е стигнало до тяхното изпълнение, липсвал е контрол и за това а, се стигна до този фонд, едва ли не е, веднага да се реагира на този натиск от миграционния поток. Две години откакто е създаден този фонд и сега сме в фазата на договарянето. 50% от този фонд се връщат в държавите членки, в агенциите, отговарящи за развитието. И ние въобще не знаем какво правят те с тези средства или се влива в други международни организации, които а, също не можем да контролираме. И за мен това звучи абсолютно абсурдно. Разбирам представители на, гражданските, на, представители на гражданското общество от страните, на които е, трябва да се помогне. И те каза, през 2018 имаше среща на върха при вас и на тази среща всички правителствени държавни глави се задължиха да ни помогнат. Защо след две години а, нищо не се а, е, случва на място? институциите и организациите е, просто не могат да се справят с своите задачи. Механизмът се отежнява все повече от е, бюрократичните процедури. Политиката за развитие се превръща в е, самоцел. И когато човек е на място, обаче вижда, какво се случва в развиващите се страни и че там ситуацията има нужда от предприемането на друг вид мерки. Дори ми липсват и думите, с които да опиша ситуацията. Трябва да се организира принципен дебат, за да се види как ще подходим по този въпрос. Формулираме цели, които потъват някъде в бюрократичните процедури, а ние се опитахме да придвижим напред политиката за развитие, така че да се помогна на хората на място и а, ние искаме да подпомогнем демократичния процес, засилване на човешките права и така нататък в въпросните а, развиващи се страни. Ние искаме да подсилим демократичния процес, но това не е възможно посредством а, административния товар. Надявам се, че проучването ще допринесе за това да продължим дебата по темата и целите, които преследваме посредством политиката за развитие, да бъдат преразгледани. Фонда за развитие беше предвиден за страните, които са част от споразумението Котуно и са част от общността АКТБ. Сега в доверителния фонд се е, включват и страни от е, Северна Африка, да се предвиди финансиране и за тях, обаче как едното се вписва в другото, това също са въпроси, с които трябва да се занимаем и още веднъж е, имаме достатъчно материал, е, за да проведем дебата и наистина трябва да го направим. Благодаря ви. Благодаря, господин Целер. Може би сега е уместно да подам думата на колегите от комисията. Е, слушах е, тук госпожа е, Феран, госпожа от Девко, госпожа Сара Прегонди. Може би госпожа Феран да започне, ако е тук от Девко. Merci beaucoup. Je vais commencer moi-même. Искам да започна с благодарност за този диалог. За съжаление, ние отредено твърде малко време имайки предвид мащабността на проблема. И бих искала, както каза докладчика, да имаме допълнителни възможности за диалог, за оценка на дейностите, за да не излизаме от тук с чувството, че не сме имали достатъчно време да отговорим на зададените въпроси. Благодаря на консултантите. Те казаха, че това не е одит. Аз бих предпочела това да е одит, защото при един одит комисията можеше да реагира и да се осигурят конкретни резултати. Е, за съжаление това не е така и за това комисията трябва да, трябваше да има възможност да участва в е, хода на оценката на, на проучването. Е, бихме могли да направим някои фактологични корекции. Ние можем да... Не бихме могли да отговорим по най-малкото на фактологичните отклонения. Надявам се, че ще имаме възможност да се върнем на този въпрос в съответствие с процеса на дебат, който ще определи парламента. Съжаляваме, че проучването не е отчело данните, отнасящи се до дискусионния документ от 2017 година. Там са отбелязани значителни промени и усъвършенствания. От по-обща гледна точка е, искам да благодаря на докладчиците, които стигнаха до заключенията е, за това, че доверителните фондове са много важно средство за отговаряне на потребностите от устойчиво развитие. Тези цели се споделят и от парламента. Разбира се, проучването доказва, че е, има че в тези доверителни фондове има огромно разнообразие. Разнообразие, е, това е нормално, както е предвидено в член 157 на финансовия регламент. Е пре... Предвидено е създаването на широк набор от доверителни фондове. Всеки един от тях отговаря а, е, на определени специфични цели, които са приети е, в рамките на а, е, акта за създаване. Тук а, парламентът има право на, на гласа. Тези доверителни фондове трябва да осигуряват добавена стойност. Разбирам се, че е трудно да се докаже за някой от тях. Трябва да има политическа видимост и да няма дублиране с други финансови инструменти. Това а, са общите елементи между фондовете. Отвъд общите елементи, всеки доверителен фонд е свързан с изпълнението на конкретни задачи. Сега нека да се обърна към препоръките. Първата препоръка е свързана с използването на рамката за по-добро регулиране при създаване на доверителния фонд. Тъй като говорим за по-добро регулиране, става дума за законодателен акт. За доверителните фондове трябва да отговорят на конкретни цели – за тях комисията трябва да гарантира изпълнението им в съответствие с правилата за прозрачност, отсъствие на дискриминация и пропорционалност. Комисията поема ангажимент, затова и се надявам, че ще имаме възможност да покажем, че за всички фондове Е, полагаме усилия да спазваме принципите на доброто финансово управление. Що се отнася до създаването на всеки фонд, това е това се извършва в рамките на комитологията и за всяка комитология парламентът е, има право на участие. Сега препоръка 5 или препоръка 7, там те са свързани с ролята на парламента. Искам да посоча, че ние сме. Комисията е винаги готова да отговори на всички въпроси на парламента. Винаги сме били на разположение да разговаряме с парламентарните комисии. Винаги сме имали, неколкократно сме имали възможността да представим съдържанието, целите и резултатите от доверителните фондове на, даже сме съставили много повече е, доклади, от, отколкото за останалите е, програми. Радвам се, че новият е, финансов регламент промени ролята на парламента. И днес парламентът играе много по-решаваща роля при създаването на тематичните фондове ще трябва да, те ще трябва да се подложат на одобрение. При спешните фондове има предварителна консултация. Искам да подчертая добрата воля на комисията да даде възможност на парламента да се намесва и за това ние предложихме на парламента да бъде наблюдател в управителния съвет. Знам, че имаше някои трудности с осигуряване на присъствието на парламента. Докладчик ги подчерта ние предприехме нужните мерки, е, за да не се провежда заседание в петък. Петък е труден ден за парламента и ако решим е, да ние организираме тези срещи в Африка, за да се осигури ангажмент на тези страни, но в тези случаи ще осигурим видеовръзка, за да участва и парламента като наблюдател. Към всичко това искам да добавя няколко думи за комуникацията в парламента се прави месечен отчет, отчет за изпълнението на всеки доверителен фонд. Изготвя се годишен отчет за всеки доверителен фонд с изпълнението, етапа до който е стигнал и сме готови да отговаряме пред парламентарната комисия ние сме готови да отговаряме и за фонда за Африка, който като че ли притеснява парламента. Има и тримесечен отчет, който се предоставя на парламента, така че парламентът участва и искам да уточня, че доверителните фондове всъщност Тези фондове се управляват от комисията, но парламентът също е консултиран. В момента, в който различните финансови инструменти са прехвърлени към доверителния фонд, разбира се, Европейската комисия е длъжна да гарантира спазването на различните цели, които са характерни за всеки финансов инструмент. Това Европейската комисия е готова да, отго... да даде да, да, задълбочени отговори, за да се осигури на парламента а, участието а, в а, доверителните фондове. Няколко думи по препоръка 2, свързана с, с доверителния фонд за Африка – и а, връзката между тематичния фонд и спешния фонд. Когато беше създаден доверителния фонд за Африка, а, имаше а, криза на стабилност в региона, регион на големите езера и рей, района на Сахел – и също така кризата с Боко Харам. Имаше трансгранична криза в, а, а, с терористични нападения в, в Сахел. Преди да, да се ориентира към миграционната криза, Доверителният фонд имаше за цел да а, помогне за решаването на проблемите с сигурността, свързани с дейностите на Боко Харам. Вярно е, че а, след това настъпи и миграционната криза и Създаде се доверителен фонд в Лавалета и във връзка с миграцията, така че миграцията е част от целите на доверителните фондове. Но искам да повторя, че ключовата цел на доверителния фонд за Африка са множествени. Целта е да се осигури стабилност и сигурност в регионите на Сахел и на големите езера. Друга цел е да се помогне за преодоляване на първопричините за миграцията, да се помогне на мигрантите по пътя им, да се осигури капацитет за спасяване на човешки живот, да се е, осигури връщането на унези, които не са бежанци, така че тези фондове не са посветени на една единствена тема. Темите са многобройни и целта е да се реагира на спешните проблеми в региона Сахел, и е, чат. Използвам тази възможност да отговоря на още един елемент, повдигнат от е, докладчика и консултантите. И това е, е Извинявайте, госпожо, може ли в рамките на две минути да а, обобщите? Защото съм сигурна, че и други колеги биха искали да се изкажат. Désolée pour euh, la longueur, mais les sujets sont, sont, sont importants. Да, съжалявам, че бях толкова дълга, но темите са много. Да, доста, доста дълго говорите. Трябва и други да имат възможност да се изкажат. Да. Е, искам да подчертая, че доверителният фонд за миграцията не е, е, е доверителният фонд даде възможност да се се спаси живота на 4000 души, да се осигури реинтеграцията в страната по происход и да се помогне на 13 000 души в Либия да им Тоест темата миграция е, съществува, но не става дума за експулсиране на мигрантите, а за по-добро управление на мигрантските потоци, да можем да се борим с трафика на мигранти. Това е. Исках само да привлека вниманието към препоръките 4 и 6 за ролята на изпълнителните агенции в държавите членки. Учредителният такт на доверителните фондове беше споменат. Искам да се върна на въпроса защо изпълнителните да кажа, че е, това е един от е, добавен, че това е част от добавената стойност на фондовете, а именно да се работи по-конкретно заедно, като се използват специализираните знания, натрупани опит на изпълнителните агенции в различните страни и да се използват тези знания, за да се постигнат резултати. Това не означава, че изпълнителните агенции играят решаваща роля. Ако погледнем ролята на доверителния фонд за Африка, ще видим, че той че има разпределение на отговорностите между различните между, между задачите един голям процент от фонда се използва от организациите на ООН. Понякога те самите използват различни неправителствени организации. Също така, за да повторя за конфликта на интереси, понякога присъстват изпълнителни агенции като наблюдатели – те не са а, пълноправни участници при взимането на решения. Ще дам думата на колегите, за да, резюмя, за да резюмират казаното. Една препоследна препоръка за използването на фондовете Искам да подчертая значението на, различ... на съществуването на различни фондове. Всеки фонд се използва от... Всеки фонд се управлява в съответна географска част и това осигурява взаимно допълване между фондовете, за да няма дублиране. Това не прече. Е, председателят е, прекъсва. Ако може други колеги да е, вземат думата. Благодаря. Thank you, Miriam Ferrand from DG Благодаря. Аз съм генерална дирекция НИР. Много неща бяха казани, както каза колежката точно преди малко, в частност, специфичната за Европейския съюз стойност. Не виждаме особено много информация по този въпрос а, в изследването. Сега говориха колегите тук за инструмента за Турция може би в някои части е, доклада е подвезваща, е, тъй като това не е доверителен фонд по същество. Може би е добре да, се, е, да изпратим допълнително информация, за да се коригират фактологичните гречки. Ще коментирам няколко неща по отношение на инструмента за а, беженците от Турция. Първото нещо и връзката с политически дневен ред на Европейския съюз. А, силни думи се чуха тук, че това би представлявало като допълнителен а, договор спор, някакъв а, за прилагането на този фонд. Това е една рамка, която е установена а, по силата на, на решение а, на комисията 22 от 2015 и там има разписани ясни разпоредби за координирането на приноса за покриване на съответните нужди на във връзка с бежанците. Тук нещата са доста различни, отколкото координираща платформа. Става въпрос обаче за решение на комисията, които винаги се вземат съгласно стандартните изисквания за актовете за прилагане. Това са инструментите за подпомагане при развитие или при присъединяване. Трябва да повторя, че не можем да се съгласим с презумпцията, че създаването на този инструмент ще подкопа интегри... интегритета на европейския бюджет или да заобиколи демократичните норми на контрол ние се съобразяваме е, съвсем ясно с съответните разпоредби, когато създаваме правилата за тези инструменти. Това напротив води до допълване на европейския бюджет с 2 милиона, 2 милиона евро допълнително и се включва в същата взаимодопълнища се процедура за контрол на европейския бюджет. И, и по отношение на фонда за Турция имаме същите разпоредби. Ще, парламента беше поканен също така. Ще се погрежим непременно да а правим така, че когато насрочваме подобни срещи, ще се съобразим с графика на парламента, за да може представителите му да присъстват. Тук става въпрос за инструментът на 3 милиарда евро, включително допълнителните вноски държави членки. Подобно на други инструменти и доверителни фондове, комисията изготвя ежемесечни доклади по отношение на изпълнението на задачите по този финансиране с този фонд. Друго нещо, което се спомена, ролята на агенциите от държавите членки. Напълно съм съгласна с казаното от госпожа Монтези за интереса. Трябва да се сътрудничим с агенциите на държавите членки, когато там е най-доброто място за реализацията на проекти и за вниманието към НПО-тата, също когато това са най-добрите субекти за реализацията на а, проекта, ако вземем обаче за пример проекти в инфраструктурата, в много че случаи или международни финансови институции, или пък агенции, които са на държавите членки, са най-удачни за изпълнители, например, за изграждане на болница в Турция. За обективните критерии при вземането на решение е за това, която е въпросната агенция. Проектите се подбират съгласно процедура на комитология и а, Малко ме притеснява, честно казано, това, което казате, че е, се създава проблем с независимостта а, ако а, донора а, е дадена държава членка и се прилага също от агенция от тази държава членка, защото това означава, че биха се изключили по дефиниция най-компетентните изпълнители за редица от тези а, проекти т.е. агенциите на държавите членки. Така не, казвате, че няма възможност, е, нямаме възможност да коментираме по-конкретно на доклада, защото нямахме достатъчно време да го проучим задълбочено. Разбира се, с удоволствие ще предоставим по-нататък а, информация. Благодаря много, но 12.30 преводачите трябва да напуснат. Това трябва да свършим до тогава и не искам да дам думата и на другите, които желаят да се изкажат. Благодаря, господин председател, в интерес на времето. Съвсем накратко искам да кажа, че проучването, макар да не представлява оценка или одит, съдържа информация и мисля, че то дава познание за реалността. Какво всъщност постиженията? Постиженията в, на доверителните фондове до сега. А, иначе е, това ще зачеркне от картината, така да се изразя, а, заключението, че все пак тези инструменти са постигнали редица цели. В сравнение с преди две години трябва да кажа, че има много повече ред в управлението на мигрантските потоци, отколкото преди две години има повече стабилност по отношение на идващите от Африканска, Централната Африканска република, също така напредък в мирния процес в Колумбия. Тази реалност също трябва да се отчита, когато се прави оценка на фондовете. И още нещо, за което говориха вече колегите, за ролята на, на държавите членки. Ако постигаме и за да успеем да постигнем устойчивост на резултатите по отношение на управлението на мигрантите, в частност от към Африка, трябва да имаме обединени действия от страна на държавите членки по различни те да се каже политически платформи, политика за развитие, търговска политика или е, предложението по отношение на политика, която може да излезе към нашите партньори от името на Европейския съюз. И сега не става въпрос само за финансовия аспект, когато се създава такъв доверителен фонд. Става въпрос за достъп до експертност, компетенции и също така използване на а, цялата обща сила на това, че сме един съюз, включително държавите членки. Това е нов и, и, и техните агенции. Това е един аспект, който не трябва да се загърпва. Друго по отношение на доклада за погледа напред, да се търсят за възможности за разширяване на възможности в рамките на бюджета структура на ЕС за отговор на извънредни ситуации. Това определено е добра препоръка по отношение на следващия финансов период, когато ще имаме възможност за много по-голяма гъвка гъвкавост и гъвкави мерки, отколкото имаме сега, посредством обичайните редовни бюджетни средства и механизми. Благодаря. Благодаря, че бяхте така кратък. Докладчика трябва да напусне, защото някъде друга да го чакат, но мисля, че този доклад малко а, болезнени нерви бяха докасните, така че да дадем 2-3 минути за отговор а, на авторите. Благодаря ви. Благодаря ви за коментарите, за реакциите ви. Оценяваме това, което казахте. Ще го вземем предвид. Обхвата включваше управлението и надзора. Не сме оценявали постиженията или качествата на самите проекти. Това би представлявало ново проучване ние сме извършили независима оценка на мониторинговите структури и на управлението. За нас беше важно да чуем вашите гледни точки, да чуем вашите безпокойства, но ние сме независими учени в тази област. Ние с удоволствие ще ам, приемем вашите данни, свързани с фактологическата част. Ние взехме предвид и законодателната част ние нямаме предвид тук законодателните инструменти, на омбудсмана много ясно посочи, че администрацията се отнася до всяка дейност на всяка европейска институция, включително Европейската комисия. Омбудсмана посочва, че независимо от естеството на декларациите, свързани с ЕСА и Турция, средствата се ам, контролират много отблизо, за да се види какво се случва на място. Има доклади, е, свързани с Турция, в които няма достатъчно доказателство обаче, че е, се подхожа по този начин. Върховенството на закона е важно, както и правата на човека. По какъв начин тези фондове водят до контрапродуктивни последици, когато е хванато правителството и няма независима съдебна система и върховство на закона в страната е, е изложено на риск. Относно въпроса Yes, on the question of Africa, we... Въпросът за Африка. Имаме а, проучване свързано с Етиопия. Про, проект имаше наречен СИНС, а, свързан с а, миграцията като се фокусира точно върху тази причина, че а, миграцията се поражда и възоснова на фактори, съществуващи в страната на происход. Предизвикателства има свързани с. А, демократичния контрол в момента от страна на Европейския парламент. Има нужда от автономност в начина по който се, изпъл... се използват тези фондове. Има възможност да се подобри отчетността, когато се взимат решенията. Препоръчваме да се възприеме комитологията, която съществува по отношение на всички фондове. Относно механизма за Турция, проучването посочва, че а, този механизъм не се сравнява с а, другите фондове. Това ясно е посочено в а, нашето проучване. Оценяваме, че това е така, но все пак това, което посочва проучването е, че този фонд е свързан с политически инструмент, е, Европейския парламент не е бил консултиран, защото няма международно споразумение. Има много сериозни последици, не само за отношенията между ЕСА и Турция, но и има последици за правата на хората в Турция и Гърция. Това е накратко казано. Е, вече 12.30 и преводачите не могат да останат още дълго. Може би да се съберете и да изгладите някои, някои от различията помежду си. Благодаря ви, благодаря на всички за това, че дойдохте. Както някой каза, преди това е жалко, че нямахме повече време за тази дискусия и така закривам заседанието.